Buenas tardes. Добър ден. Нека да продължим нашето заседание. Наистина съм много щастлив да открия следобедното ни заседание, а приветствайки господин министър с добре е дошъл. Предполагам, че много от вас знаят, че той беше член на Европейския парламент и в комисията по рибарство. И ние наистина сме много горди и доволни от това да ви видим, господин министр, тук сред нас, защото вие взимате при сърце проблемите, с които се занимава нашата комисия. Много е важно да има близки контакти между съвета и парламента, защото вие знаете много добре какво представлява Европейския парламент, какво означава той а, за гражданите на Европа и как процедира. Ще имаме а, а, приятна и интересна дискусия, предполагам. Миналата седмица имахме работна закуска и имахме възможност да разискваме някои от ключовите теми, които са в центъра на работата на нашата комисия. Нашата комисия е малка, но от съществено значение за работата на Европейския парламент. Имаме много натоварен дневен ред. Една от основните теми е реформата на общата политика по отношение на рибарството. Имаме в момента доклада на КАДЕК и ще проведем гласуването през март по тази тема. Ние имаме големи очаквания, но дебатите обхващат много и различни фактори, като например плановете за управление на рибните запаси, Понякога тези планове се превръщат в бариери, понякога в стимулиращи елементи. Разбира се, ние като членове на Европейския парламент доста често се налага да напомняме какви правомощия ни дава Лисабонския договор, да можем заедно с другите институции да преодоляваме, да прескачаме тези бариери. По отношение на плановете за управление, ние като че ли стигнахме до задънена улица, но въпреки, че е много голяма и тежка задачата, ние ще се опитаме а, да преодолеем това. Вие, като човек, който познава отвътре същността и работата на парламента, а, знаете какво може да се направи и как, а, за да постигнем всички ние споразумения а, за партньорство по отношение на рибарството ние имаме поредица от различни, доста тежки в повечето случаи задачи, но се надяваме, че през тези 6 месеца ще ни предоставите много, така да се каже, че ще ни помогнете много за да можем да вършим добре нашата работа. И ние искаме да ви пожелаем успех, защото вашия успех ще бъде и наш успех. Благодаря ви и ви давам думата. Благодаря, господин председател. Надявам се, че и аз ще имам късмет. А защото е по-добре да си генерал с късмет, отколкото добър генерал. Първо искам да кажа, че наистина ми е много приятно да съм тук, защото до неодавна аз седях на тези банки като член на тази комисия в тази зала, така че за мен наистина е привилегия да бъда отново сред вас, макар и от другата страна на катедрата, като представител на Ирландското председателство. работил съм в Европейския парламент в продължение на три години и в вашата комисия и в други комисии и се надявам, че ще можем заедно, ирландското председателство и вие, а, да осъществим нашата амбиция, а именно, ако не да завършим работата по реформата на опор, то поне да напреднем много значително. Да придвижим заедно напред този дневен ред, както в работата на съвета, така и на Европейския парламент. Като председателстващ съвета, аз мога да ви уверя, че ние всички е, сме готови да потърсим общите основи, онези общи неща, които ще ни помогнат да стъпим здраво и да свършим това, което е в интерес на всички. Това е седмото председателство на Европейския съюз за Ирландия и 40-то годишнина от приемането на Ирландия в Европейският съюз. Но за пръв път ние председателстваме Европейския съюз в съответствие с разпоредбите на договор от Лисабон. Ние сме първата държава членка от триото държави членки – Другите две са Литва и Гърция. Общата тема на Ирландия за това наше председателство е да се фокусираме върху стабилността, заетостта и растежа. Това е работна програма, която е фокусирана върху хората и ние ще работим за възможно най- масово влияещите решения и работа и проекти, които да помогнат на възможно